Добре дошли, казвам на всички, включително и представителите на комисията, които останаха вчера с нас до край и разбира се всички други представители на комисията. В началото нека да попитам за дневния ред. Имате ли бележки, желания, коментари и предложения? Не виждам желаящи да вземат думата, така че е, днес е, няма, няма да имаме много натоварена програма, но това е само временно, защото предстои освобождаването от отговорност сега. Е, нека да кажа, че имаме пълен езиков режим, т.е. всички заявени езици са предоставени. След това имаме препоръките на координаторите от 23 януари респективно от 21 януари, които бяха разпратени на 23 януари. Имате ли въпроси, коментари, изказвания? Очевидно не. Така че мисля, че без бавене можем да пристъпим към работа е, Имахме посещение в Чешката република от нашата комисия. Исках да попитам, има ли някакви бележки, коментари? Комисията направи някои бележки вчера. Все пак да попитам и вас, имате ли предложения какво да посетим или Олаф да каже, ако имате специални предложения и желания. Е, стана дума вчера за двусмислието на текста. Ние не сме аудитори, ние сме всъщност политическа, на политическа мисия, така че няма да имаме нито време, нито възможност да правим счетоводна оценка. Тоест, нашата мисия е политическа и ще поставяме въпроси за съответните системи респективно няма е, да поемаме някаква погрешна роля. За това въпрос към комисията. Имате ли комисии, е, имате ли въпроси, предложения да обърнем специално внимание на нещо? Въпроса ми е към Олаф също. Мисля, че госпожа Болхман е човека, който най-добре ще отговори на въпросите с Може би е добре да ползва друг микрофон ораторката, този дава сериозни смущения. Мисля, че сега вече е по-добре. Извинявам се, че ви стреснах така в ранни зори. Благодаря за предложението ви. Това, разбира се, е политическо посещение с цел да се информирате, когато аудиторите му оценяват съответствието. Ние имаме съответно, знаете, че за Чехия са в ход одити, но за вашия въпрос за предложението от гледна точка на одита е по-добре не отивите там, където ние аудитираме в момента. Така че по-скоро е препоръка да не посещавате проектите, които са в момента в процес на аудитиране. Видях проекто програмата ви, искате да се срещнете с различни НПО, също така и националните официални органи е, включително и разплащателната агенция. Това, разбира се, е ваше право на избор и аз мисля, че в предходни мисии вие също сте се срещали с разплащателните агенции, които основно отговарят за земеделските фондове държавите членки. За това не виждам каквито и да било проблеми да ги посетите. Просто въпросът е ясно да се разграничи целта на посещението. Ще спра до тук по отношение на предложения, които очаквате от нас за политически дебат. Мисля, че вие сте по подходящите хора да направите избор. Много внимателно ще кажа следното казаното от вас. Не, не мога да обещая, че ще го изпълним. Не знаем с кого сте говорили, но ако и второ, ако нещо привлече вниманието, ние отиваме там, защото това очакват гражданите от нас. Не да ходим там, където няма проблеми, а напротив да посетим проблемни точки. Така че това са въпроси, с които ще се занимаем сериозно. Но това няма нищо общо с вашите, ваш, вашия одит. Така беше и в Словакия т.е. не съставяме програмата е, за съобразно одитите, да по-скоро с цел информация. Но ако има въпроси във връзка с е, е, конфликт на интереси, естествено, защото пак казвам, би било странно ние като комисия по бюджетен контрол да не посетим наболелите места, но ние ще действаме по обичайния начин. Съчетаваме общо взето информационни посещения, представител на звеното за одит. Ще ни кажете ли нещо? Аз съм генерална дирекция Реджи, от която и отговарям за конфликт на интереси в чешките в Чешката република. Два въпроса от мен. Първо, уточнете наименованието на посещението, защото установяване съответствието на системите за контрол с цел избягване конфликт на интереси е точно нашата задача. Би се получило е, сериозно е, при покриване. Така че много ясно заявете, говорим за информационно посещение посещение. Ние вече уточнихме, казва председателката. Второ, предлагам помощ да за организиране среща с одитния орган. Ако искате и сте съгласни, нашите колеги са на ваше разположение за допълнителна информация, която евентуално ще ви е необходима. Аз моля и вие да проявявате зачитане към парламента в смисъл нашата задача е, както беше и в Словакия и на други места, в Гърция, аз самата съм участвала в редица посещения, би било странно, ако не обърнем внимание на проблемните въпроси. Така че приканвам да към нормално поведение, не просто да не състав, с, присъздаваме притеснения. Подобни мисии са и разбира се, нещо обичайно и рутинно. Благодаря. От Емпла, господин Марк Шел, Шелфнер, изпълнителен директор, иде директор. Ще ни кажете ли нещо? А, там цари мълчание. Добре. Олаф Господин Ернесто Бянки, виждам, е сред присъстващите. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за думата. Нямам кой знае какво да добавя. Видях проекто програмата ми и мога само да кажа на добър час. Разчитайте нашата подкрепа и ще очакваме след завръщането си да ни разкажете какво сте видели. Председателката и ние благодарим за това, че обърнахте такова сериозно внимание на въпросите от Словакия благодарение на което нашата комисия допринесе за нов поглед върху някои въпроси. Задачата ни не беше приятна в никакъв случай, но и вашата не е лесна като Олаф, така че работим в изменен спектър, така че благодаря сърдечно за чудесното сътрудничество с Олаф. Колеги, имате ли вие някакви въпроси, препоръки във връзка с предстоящите посещения? Така че ще действаме съобразно препоръката на координаторите. Не виждам промени по отношение на графика. Да, Госпожа Строгарио, заповядайте говорим, може би да поставим въпроса и на ниво координаторите, да имаме резолюция след вашето посещение, за да отразим там евентуално вашите констатации в съответна резолюция. Председателката ще поставя въпроса пред координаторите. Да, споменато ми е по въпроса и е, това трябва да се реши в е, е, конференцията на председателите, но въпросът беше поставен пред мен и за сега, как да кажа, пуснах по веригата този въпрос. Очаквам реакция от координаторите. Разбрахме се, значи. Всичко е ясно. То толкова за мисията в такъв случай. Е, очакваме интересно посещение. Сега следваща точка колегата Христофоро, който е доклад за специалния доклад за освобождаване от отговорност за периода 16-19 екологични и економически а, сметки и възможности за подобрение. Аудитор е колегата Фигерейдо. Да, виждам ви, че сте в залата някак си предните редици много редеят днес за това, че добре дошли на представителите на Сметната палата, които седят отзад. Моля, е, заповядайте, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за думата. Благодаря и за поканата е, към Сметната палата да ви представи накратко доклада Става дума за европейските економически и екологични сметки. Ето основните въпроси. Първо, защо изобщо правим този одит? И първото, което искам да кажа е, че е, че тези сметки са важен източник на информация за екологичните политики като целите за устойчиво развитие и тяхното проследяване, както и седмия план за действие в областта на екологията. Актуалната и достоверна информация е много важна за проследяване на економическия, социален и екологичен напредък към устойчиво развитие и те съответните сметки съставляват статистическата рамка за взаимоотношението екология-економика и можем да заключим, че значимостта и качеството на тези сметки са от решаващо значение с оглед на резултатите и последствията. Така че това е, е, става въпрос за изключително важна информация за мониторинга на екологичната, ефективна екологична политика в Европейския съюз. Второто, което искам да поставя на вашето внимание, е общата рамка, в която са разработени тези сметки и ролята на различните участници тъй като става дума за система от информация, е, включваща държавите членки. Държавите членки в определен срок събират и предоставят данните и дават доклад за тяхното качество. След това е, и, и, е, имаме много важната роля на Евростат с събиране на данните, давайки методика, насоки, оценявайки качеството на данни страните и пилотна роля в а, а, с, подобни а, проучвания. Това е много важно с оглед на статистическата информация. Участват държавите членки, компетентните органи и комисията. Какви въпроси поставихме ние и как питахме в този одит? Основният въпрос беше дали комисията съста... добре поставя, управлява и използва тези сметки. Това бе основният въпрос. И за да получим отговор на този въпрос, оценихме управлението на тези сметки на комисията и съответствието с потребностите на европейските политики. Накратко, нашите констатации. Първо, стратегическата рамка за е, екологичните е, сметки до настоящия момент не е достатъчно е, всеобхватна за Казвам го, защото отбелязахме, че до сега комисията не е съставила целият необходим набор от сметки. Няма документ, който да очертава потребността и дългосрочните, потребността от дългосрочните данни. И е ясно показано какви са, каква е ползата от тези сметки, нито има ясни показатели. Стратегията не е завършена с всеобхватен план за действие. Има стратегия за тези сметки, но няма план за действие за приложението. Ето, така че по последващите стратегии се повтарят в продължение на 10 години имаме констатации относно слабости, установени при одита. Слабости при изпълнението на сметките, в резултат на което те губят значимост за изготвяне на политиките. Комисията прилага тези модели без пълен економически анализ за економическата ефективност. Използване, приложението на модула с сметките отнело близо 10 години. И освен това, Комисията не използва тези модули за всички важни политики. Например, за мониторика на основните политики целите за устойчиво развитие и седмия план за действие в областта на екологията. Потенциала на модулите не е представ... използван изцяло. Освен това, модулите са публикувани отделно, като основните потребители използват альтернативни източници на данни. И последните заключения и констатации, които направихме, са свързани с трудностите за своевременно и събиране на качествени данни. Установяваме, че някои данни се публикуват по-бързо от необходимо, но не всички данни се публикуват навременно. Липсата на предварително уточнен график пречи на потребителите. Установихме и някои предизвикателства относно качеството на данните. Данните от държавите членки не са съпътствани с достатъчно информация за оценка на качеството им от Евростат. Евростат решава проблеми поставени от отделни държави членки, но минават няколко години до решаване на методическите проблеми. Това може да провали качеството на данните. И ето нашите три основни препоръки на базата на констатациите. Първо, изграждане на стратегическа рамка за тези данни или за укрепване на стратегическата рамка, която съществува. Второ, да се очертае значимостта на модулите за изграждане на политиките и освен това последователност във времето при работата с е, сметките. Трябва да кажа, уважаеми евродепутати, че според нас че през цялото време е, комисията на, на одита, комисията имаше много лоялно и коректно поведение и с радост мога да кажа, че комисията прие нашите наблюдения и препоръки. Удовлетворени сме, доволни сме от сътрудничеството, както и от крайните резултати на нашата работа. Благодаря. Председателката, първо благодаря за чудесния доклад е, може би първо да чуем комисията или след, първо докладчика. Какво ще каже докладчика по въпрос? Какво предпочиташ? Чуваме отговора. Но ако комисията... Добре, тогава първо комисията и веднага докладчика. Фрау Кристини Вец. Благодаря, госпожо председател. Ще продължа на английски. Uh, благодаря много на парламента за включването на тази точка в дневния ред. Благодаря и на Сметната палата, благодаря за доклада. Е, благодаря за откритото искрено сътрудничество. Мисля, че по време на одита ние успяхме да установим голяма част от недостатъците. Вече сме започнали работа върху тях. Приемаме всички препоръки, направени от вас, за усъвършенстване на стратегическата рамка, за подобряване на функционирането на тези сметки или профили. Всички искаме да събираме полезни данни. Благодаря и за препоръките във връзка с своевременното събиране на информацията. Бих искала накратко да ви запозная с плановете ни, с това, което вече правим също така. Е, миналата е, година е, подготвяхме Минала следващата стратегия е, за екологичните е, сметки. Обсъждахме програмата с държавите членки. Националните статистически ведомства са тези, които трябва да ни подават е, данните, така че ние да можем да изградим стратегията за следващите години. Докато се провеждаше одита подготвихме плана за изпълнение. Е, вие сте посочили сред препоръките си и сте констатирали, е, че не е имало ясен, добре очертан план за действие, който да помага на държавите членки при изпълнението на задачите им. Сега ще дадем предимство на онези мерки, които ще доведат е, до по-добро използване на сметките. Вече сме задали реперите и сме подобрили прогнозната дейност в съответствие с вашите изисквания. Предвидили сме и средносрочен преглед. Неговото започване предстои. Става дума за средносрочен преглед на програмата за действие, която ще приключи през 2022 година. И се надяваме, чрез този преглед ще отчетем и останалите ви препоръки работа на основата на дългосрочна, дългосрочна перспектива, подобряване на качеството на сметките, разгласяване на техните параметри, тъй че потребителите предварително да се запознаят с тях. Вие посочвате също, че сметките или профилите не са свързани помежду си. Те са много наброй, а не са свързани помежду си. Сега вече всеки модул има връзки към редица статистически масиви и самият модул излага данните в контекст, като показва как отделните части на информацията се свързват помежду си. Това исках да кажа много ще ни бъде интересно да чуем какво мисли парламентът и при ваше желание ще ви дам допълнителни разяснения. Благодаря, госпожо Верт. Сега нашия докладчик. Ε, πιστεύω ότι η εξέταση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών είναι μια πολύ σημαντική. Благодаря. Мисля, че европейските еколого-економически сметки или профили имат много голямо значение за всички ни. Трябва да имаме ясна рамка на работата си в областта на околната среда. Всички сме за нейното опазване. И сме длъжни да се снабдим с инструментите, които ни позволяват добре да разбираме протичащите в тази сфера процеси. Мисля, че Едни качествени еколого-економически профили ще ни помогнат много да следим процесите. Бих искал да отдам дължимото на... за огромния труд, който положи господин Фегередо от Сметната палата. Той наистина много работи. През минали периоди сме констатирали големи слабости, големи пропуски. Например, не е имало обективно изчисляване на рентабилността, на съотношението между приходи и разходи, между ползи, ползи и инвестиции. Всички сме свидетели на деградацията, на спада на качеството на околната среда. Следва да превърнем тези си наблюдения в основа, от която да се отласнем. Присъединявам се към препоръките всичко, което е посочила Сметната палата да бъде взето предвид, за да не се ограничаваме само с думи. Дейността на Сметната палата не е само цел – тя трябва да служи за подобряване на нашата работа. Държавите членки също имат своя принос в това отношение. Те следва да ни подават много по-точни данни и то своевременно. Трябва да има мерки, чрез които да се реагира, когато информацията закъснява. В Европейския парламент Високо ценим качеството на доклада, който ни предлага Сметната палата. Очакваме по-нататъчната работа и силно се надяваме, че комисията ще вземе препоръките при сърце. Мисля, че все още в стратегията има някои пропуски особено за периода 2019-2023 година. И тук се нуждаем от един задълбочен, подробен план за действие, който добре да очертава предстоящата работа. Планът за действие би трябвало да посочи начините и средствата, чрез които ще стигнем до целта. Тук говорим за график, е, целите трябва да се постигат една след друга в хронологическа последователност. Информация съществува. Надявам се, че още от първите фази комисията ще започне да ни подава тези данни, тази информация. Както казах, ние имаме много положително отношение към европейските еколого-економически профили. Подкрепяме този подход. Сега в момента се работи върху Европейския зелен пакт. Има и много други мерки и инициативи, които проистичат от е, необходимостта да гарантираме устойчивост само, че трябва да тръгнем от солидна основа. И еколого-економическите сметки са това, което ще ни даде основата. Нуждаем се също така от прозрачност. И нека помним, че това е най-подходящият начин да осъществяваме добре екологическата си политика. Благодаря много. Има ли други желаящи да вземат думата? Оливие? Euh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Сметната палата за изработването на този специален доклад. Той е много ценен. Благодаря и на колегата Христофоро за много равновесение му и пълен проект на доклад. Смятам, че същественото е на лице. Искам да повторя след докладчика, че новата Европейска комисия започнала дейността си след декември месец, превърна е, околната среда в своя абсолютен приоритет и доказателство за това е Европейския зелен пакт, който очертава бъдещите ни действия до 2050 година. По време на предизборната кампания всички кандидати за Европейския парламент чуваха много въпроси от своите избиратели в областта на околната среда. Тя ги интересува как можем да подобрим нейното състояние. Следователно към Европейския съюз има очаквания в тази насока. Длъжни сме да предприемем действия – чрез които да не разочароваме гражданите, защото другият път е да осигурим тяхното разочарование, като бездействаме. Длъжни сме да разполагаме с показатели, които са прецизни и уместни. Европейските средства, предвидени за околната среда, трябва да се използват по-целенасочено, за да можем да постигнем целите си. Естествено, нашите програми следва и да еволюират във времето. Скоро ще гласуваме на пленарно заседание законодателният текст, който създава хармониза... хармонизирана уредба е, за така наречената таксономия, т.е. за устойчивото финансиране. Тук сме се постарали да отчетем не само економически критерии, например, свързаните с инвестиции, но и екологични критерии, и социални критерии. Това е истински ценно. Важното е нашите европейски методи и средства да могат да бъдат приспособявани към развиващите се нужди. Европейската политика подлежи на еволюция. И в заключение, госпожо председател, ще изразя едно свое безпокойство. Сметната палата посочва, че някои държави членки все още не са предоставили никакви данни, без обаче да ги застрашава някаква санкция, процедура за неспазване на общностните договори. Е, вие молите в последния параграф на доклада си комисията да окаже натиск върху държавите членки да се задействат, е, тъй че да може да се извършва съпоставка между състоянието на всички тях. Мисля, че трябва да използваме заедно с докладчика всички средства на свое разположение, за да бъдат накарани държавите членки да дават по-точни данни тъй че действията ни да бъдат по-хармонизирани. Благодаря. На първо място сърдечна благодарност напълно споделя мнението, изказано и от двама ви. Изненадан съм, е, че има държави членки, които на практика не подават информация и второ, други пък, които предоставят данни без контекст, които са, хайде да не кажем, ненужни, но не са поставени в съответния контекст и не е ясно къде къде са те в цялата картина. Второ, след като толкова време говорим за зеления пакт, е, съм изненадана, че няма валидни данни, т.е. да обозрем цялостната картина и връзките и данните не позволяват просто да направим това. В този смисъл благодаря на Сметната палата за това, че обърнахте внимание. В бъдеще ни очакват много законодателни предложения по Зеления пакт и тогава ще е много важно да обърнем внимание на валидните данни, защото ние не искаме резултат само за Европа, но искаме и други и света да приема нашите данни и факти. А това означава подходящ контекст, достоверни данни, съпоставими данни както и данни, които могат да се е, впишат в цялостния контекст. Нека да чуем от комисията колко държави членки не подават всъщност достоверна информация и какво сте направили до сега, какви мерки сте взели по въпроса. Е, Преди всичко, искам да благодаря за подкрепата, която засвидетелствате на еколого-економическите профили и за това, че подчертавате колко необходими са те за вашата работа. Пряко ще отговоря на вашия въпрос, госпожо председател. Колко държави членки не дават информация? В момента имаме проблеми с три държави членки. Използваме целият спектър на юридически средства на свое разположение. Правим оценки на спазването на законодателството. Също така подпомагаме страните по начините предписани от регламента, чрез пилотни проекти преди всичко. Тези три страни са най-малките. Те не разполагат с техническите средства – да подават информация, е, да направят необходимите прогнози за солидни еколого-економически профили. Но, както вие подчертавате, нуждаем се от такава информация на ниво държави членки за всички държави членки. Нуждаем се от такава информация и на регионално равнище. И така, опитваме се да помогнем на държавите членки да използват надежна методика – за да могат да събират информацията, която ни е необходима. Сега с Зеления пакт екологичните аспекти на цялостната ни дейност стават все по-важни. Можете да бъдете уверени, че предприемаме необходимите мерки. Колко данните изобщо са достоверни? Защото това е според мен въпрос. Обръщам се с този въпрос и към комисията и към е, сметната палата, защото говорим за работа на регионално ниво, имаме различни начини за измерване, различни статистически системи доколко изобщо са достоверни, валидни данните. Нека да чуем комисията и сметната палата по въпроса. Данните, с които разполагаме, са напълно достоверни. Те могат да бъдат повече по обем, могат да постъпват по-рано, но поне това, с което разполагаме, е изцяло достоверно. Е, и в моята собствена страна имахме проблеми, така че това ме тревожи, защото е, в Европа никога до сега не съм виждала от всякъде да се подават достоверни данни сега нека чуем и сметната палата. Достоверността, валидността на данните. Ще ни кажете ли нещо? Вашето мнение. If you allow me, I would like also to, to make some other comments uh, following the, the interventions of the members of this parliament and also the, the answers from the Commission. Uh,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 Euh, mais aussi les, les, les questions qui ont été déjà répondues par, euh, par la Commission. Uh, I would like to also to address the question raised by the... Искам uh, да отговоря на въпроса на председателя за това доколко достоверни са данните, които използваме за сметките. Моля, обърнете внимание на параграф 52 документа. Казваме, че Евростат трябва да събира повече информация от държавите членки за това доколко достоверни са данните, които те изпращат на комисията. И накрая ще се опитам да отговоря на въпроса какви са действията, предприемани от Европейската комисия спрямо държавите членки, които не подават информация или не я подават своевременно. И това сме засегнали в специалния си доклад. Моля, обърнете внимание на препоръка 3, според която комисията трябва да използва вече съществуващите методи, за да направи по-своевременно събирането на данни от държавите членки. Комисията има няколко такива метода, има няколко такива инструмента и мисля, че може да ги използва по-пълноценно. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да допълня само, че препоръките, направени в този одитен доклад, са общ резултат от съвместната ни работа с службите на Европейската комисия. Те стъпват върху нашето общо разбиране за това къде са пропуските, недостатъците в системата. И комисията вече работи за изпълнение на тези препоръки по така констатираните недостатъци. Благодаря. Благодаря много на Сметната палата. Несъмнено внимателно ще се заемем с този въпрос, особено Левтерис Кристопол, който е нашия докладчик. Е, дали иска той да каже още нещо? Е Благодаря, госпожо председател. Мисля, че целта на Сметната палата, на Европейската комисия и моята цел като докладчик съвпадат. Всички ние, както и докладчиците в Сянка, бихме желали да предприемаме по-категорични действия в областта на околната среда. Искаме економиката и околната среда да се развиват успоредно. Много важен в този смисъл е анализът на ползите и разходите. Мисля, че всички сме на едно мнение за така наречените екологични императиви. И трябва просто да определим задачите, чрез които ще постигнем целите си. Благодаря ви. Благодаря в заключение и на трима ви, и на докладчика, и на комисията, и на сметната палата. Благодаря е, за моя радост колемата Фленеган се появи преди очакването и това ни дава възможност да преминем към точка 5 от дневния ред. Специален доклад стабилизация на доходите на фермерите всеобхватен набор от средства, от инструменти, но недостатъчно използван. Сега искам да чуя първо, нашия член само Ереп като, като представител на Сметната палата, за да даде информация с доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да представя днешния доклад. Ще говоря за нашите конститации, препоръки особено там, където те не бяха прияти от Европейската комисия. В ОДТ изгледахме целостта и последователността на инструментите на Съюза, за да се предотвратяват кризи, управляват кризи и да видим дали инструментите за тези две цели се използват ефективно и са довели до резултати. Има и мерки за плодовете и зеленчуците след ембаргото, което бе наложено срещу Русия. Що се отнася до инструментите за управление на риска, установихме, че използването на подкрепата на Съюза не е достатъчно висока. 17 държави членки не използват тази подкрепа. Това се вижда ясно на картата. Над 90% от планираните разходи в публичния сектор отиват за застраховки. Останалите са за взаимните фондове, включително и фонда за стабилизиране на доходи. Тоест много малко фермери са извлекли полза, по-малко от 8% от замеделците са били подкрепени по стълб 2 за двете държави членки, които са използвали най-много, а това са Италия и Франция, този фонд, голямата част се използва от средствата за сектора на винопроизводството. 41 милиарда годишно са средствата за преките плащания. Затова смятаме, че те трябва да бъдат голяма част от рисковата стратегия на земеделските стопани. Колкото е по-голям дела на преките плащания, толкова по-малко се използват за страховки. Използват се също е, инструментите за устойчивост на фермите. По този начин те гарантират и доходите си, и се използват и екологични изисквания за тази устойчивост, ако фермера промени поведението си. Има мерки за по-екологосъобразно замеделие, както и идва оборот това е една от основните мерки за предотвратяване на неустойчиво поведение. Някои от инструментите обаче дават различни е, стимули, които вървят един срещу друг или пък в недостатъчна степен. Има климатични рискове, които са крайни и понякога те не отговарят е, на други такива, свързани с застраховките. Т.е. застрахованите земеделци не могат да бъдат е, покрити от тези извънредни мерки, което ги кара да не използват такива мерки. Тези мерки по изключение могат да намалят стимулите за използване на инструментите за управление на риска и може да се сметне, че те се възползват от експост мерки. Застрахователните фондове трябва да покриват различни фондове от тези по мерките при изключителни обстоятелства. Държавите членки събират информация по схемите за управление на риска, които не се събират от комисията. След това капитала, който е застрахован или площа, която е застрахована, не се събират на различни ниво. Например, комисията не събира тази информация, докато Италия събира тази информация показателят процент земеделски стопанства, които участват в схемите с управление на риска, трудно се сравняват между държавите членки. Сега ще се случа върху мерките по изключение, които се задействат за сектора плодове и зеленчуци след забраната с дърговия с Русия. Това доведе до 513 милиона евро. Установихме, че няма конкретни критерии и параметри за използването на тези мерки. По-голямата част подкрепата е отишла за производителите на ябълки, що се отнася до средствата, които Съюза отпуснал. Установихме, че независимо от тази забрана за търговия с Русия, е нараснал износа на ябълки, което означава, че са намерени други пазари. Първо през 14-та година спада общия обем на средствата, но след това рязко се увеличава. Този спад обаче е от по-нисък от този 2009, когато няма никакви мерки за извънредно положение. Тези мерки бяха в рамките на 4 години. Използват се също така да се преодолеят проблеми, свързани с структурните излишъци. Тук на графиката виждате увеличаването на производството на нектарини и праскови през 17 година. Установихме също случаи на свръхкомпенсация. Това означава, че подкрепата на Съюза да се оттеглят ябълките от пазара е била по-висока, отколкото пазарната цена. Това прави мерките привлекателни. Установихме, че има много са високи разходите по тези схеми за изтегляне от пазара. Някои плодове бяха направени на сокове, плодовете, които са изтеглени от пазара. Цената за Съюза е била най-висока при нектарините и прасковите. Един литър е струвал 4.25 евро, което е 4 пъти повече от цената в супермаркетите. Тъй като те са платени И много малка част от тези е, сокове, които са били предназначени за хора в нужда, са в крайна сметка стигнали до тях. Какво препоръчваме? Препоръчваме Европейската комисия да насърчи земеделските стопани да се подготвят по-добре за кризи. В контекста на климатичните изменения публичната подкрепа трябва да отиде за превенция и мерки за адаптиране. Трябва да насърчава земеделските стопани да бъдат по-устойчиви и по-подготвени. Трябва да се свърже подкрепата на Съюза с недобри практики, които намаляват излагането на риск и се смекчават вредите и щетите. Европейската комисия също така трябва да направи по-добра възможност за наблюдение на подкрепата, имайки предвид е, особено подкрепата за застраховки, което не бе използвана в достатъчна степен. Европейската комисия също трябва да види дали тази подкрепа предоставя добавена стойност. Комисията казва, че сега не е момента в политическия цикъл за такъв анализ. Смятаме, че не е добре аргументирана една такава позиция, тъй като Смятаме, че този нов анализ ще бъде добър за програмата за развитие на селските райони, която започва 2021 година. Следващата препоръка беше Европейската комисия да наблюдава изпълнението и да сложи такива показатели, които да показват какъв е капитала, който се използва, какъв е застрахования капитал и какви са показателите за постигани резултати. Що се отнася до извънредните мерки? Включваме Европейската комисия да поясни критериите за действане на такива мерки и да се съсредоточи използването на такива мерки за неблагоприятно време, за фермери, които са се възползвали от инструментите за мерки, инструментите за управление на риска. Тази препоръка Европейската комисия е положителна, казва, но смята, че има свобода да се намесва, когато смята и смята да подхожда случай по случай. Независимо от това, смятаме, че тази препоръка трябва да остане, тъй като подходът вече се използва в няколко държави членки и създаването на система, която почива върху солидни критерии, ще покаже на земеделските стопани, че тези изваредни мерки при крайни е, природни явления е оправдана. Европейската комисия трябва също да коригира своите средства, които отпуска, когато се оттеглят от пазара определени а, продукти, като това не трябва да надхвърля цената преди кризата или преди въвеждане на тези мерки. Европейската комисия не прие тази препоръка, тъй като това ще ограничи възможността и да преодолява кризи случай по случай. Освен това, тази препоръка трябва да бъде запазена, тъй като е важно изчислението да бъде направено предварително, за да има равно третиране на фермерите в такива случаи. Данните на ниво пазар в отделните държави членки много лесно могат да бъдат събрани и да се види изтеглянето от пазара дали ще надхвърли тази сума и няма да доведе до криза. Европейската комисия също трябва да заложи коефициенти под 100% и държавите членки да предоставят част от средствата сами. Благодаря, надявам се да съм посочил и нашите препоръки, и там, където комисията не е съгласна. Е, ще поставя същия въпрос на колегата Фланега, както питах колегата Христорде. Искате ли да чуем първо комисията, за да реагирате на двата въпроса или първо? Имате право на избор. Сега ли ще говорите или след комисията? Какво предпочитате? Нека комисията първо. Ти комисион цвяст. Добре, комисията първо. след като чух, че имате известни различия с а, сметна от сметната палата, особено ми е интересно да ви чуя. Е, you, Благодаря, госпожо председател. Наистина има различия тук, но това по никакъв начин не отнема от значимостта на този доклад. Той е важен и е важно също палатата да преглежда това, което в момента работи. Първо, за да установи дали може да бъде подобрено и след това, за да може прегледите и оценките, които правим в момента за мерките за подкрепа на пазара, включително извънредните мерки и контекста, както казва и самата палата. Имаме и реформа на ОСП или поне предложение за такова. В момента то се разглежда от съвета и парламента. Това е друга възможност да се вземат предвид заключенията на палатата. И така, отбелязахме си записаното в доклада и ще приемем необходимите мерки в отговор на тези препоръки. Макар, че по определени точки становището ни е съвсем различно и подробно ще навляза в детайли. Но не трябва винаги да се подчертават само различията, които има между палатата и комисията, тъй като самата палата установява, че ОСП предоставя цял лист инструменти, който да помогне за устойчивостта на земеделските стопани, както казва и самата палата. Една от тях е системата за преки плащани, която казва е, пряко въздействие върху стабилизирането на доходите на стопаните. Тя им дава възможност да се справят по-добре с падащите цени, евентуално и както пише и палатата, настояките прещи и преки плащания са 4 милиарда годишно. Uh, Необходими са инструменти, за да може да се управляват и рисковете, и кризите, и по-специално за земеделския сектор. По естеството си той е изключително уязвим, когато има заболявания по растения, по животни, проблеми с търговията, и така нататък, което засяга доходите на замеделците. техните доходи се движат нагоре-надолу и ние искаме точно да помогнем при едно такова движение. Настоящата ОСП дава възможност на фермерите да преодолеят тези несигурности посредством подкрепата за доходите, пазарната подкрепа, други инструменти за управление на риска, инвестиции, програмата за развитие на селските райони. Също така признаваме, както бе споменато и палатата в тяхното представене, че различните инструменти, които разполагаме по ОСП и в зависимост степента, до която се използват в държавите членки, могат взаимно да се подсилват и укрепват и понякога да има недостатък при едно, който да бъде компенсиран от другия инструмент в комбинация те работят максимално. Това ни води до първата препоръка на палатата да се насърчат фермерите да са, пред... да са подготвени по-добре за кризи. Европейската комисия може да посочи, че предложенията за новата ОСП върват точно в тази посока. Намерението е земеделските стопани да бъдат защитени максимална степен, доколкото е възможно, когато има такива големи движения в доходите им. Държавите членки ще извлекат полза от стратегическото си планиране от е, засилена гъвкавост, за да могат да насочат инструментите по-точно, както и рисковете за управление на риска и в рамките на новия подход, който почива върху изпълнението. Знаете, това е един нов модел, където идеята е да се, функци... да се съсредоточим, по... съсредоточим повече върху изпълнението, а не толкова съответствието ще бъдат задължителни при селското, развитието на селските райони тези инструменти за оценка на риска, взаимните фондове, застраховките, инвестиции за преодоляване на рисковете или справяне с последствията. Що се отнася до втората препоръка, по-добра подкрепа за застраховането. Изпълнението на нови инструменти, казваме ние, що се отнася, например, до управлението на рискове, отнема време. Изгражда се първо капацитет в националната администрация, в същото време има просветни кампании, за да се събуди интереса у самите земеделци. И в този контекст не трябва да храним иллюзии. Мисля, че никога няма да се окажем в положение, в което посредством политики на комисията или по друг начин, 100% от е, фермерите ще искат да се възползват от е, застрахователни премии или взаимните фондове. Една интересна таблица в доклада на палатата, която посочва, че голям брой от земеделските стопани не се интересуват от тези застрахователни схеми, предпочитат сами да се оправят и да имат свои мерки за смягчаване на риска. В подготовката на бъдещата ОСП тези аспекти се оценяват, правени са и външни проучвания. Знаете добре, последните 20-30 години постоянно наблюдаваме степента, до която стопаните посредством зимните фондове или застрахователните премии могат да се справят с това движение на своите доходи, за да се избегнат пазарните мерки или поне такива в извънредни случаи. Времето, опитът ни показаха, че винаги ще е нужно да има такива изваредни мерки за подкрепа. Винаги ще има обстоятелства, например заболявания при животни, търговски спорове, когато се налага намеса на пазара, за да се подкрепят земеделските стопани. Продължавам нататък. И това ме води до третата препоръка. Палатата смята, че е нужен механизъм с критерии, за да се види кога извънредните мерки могат да бъдат въведени и трябва ли да бъдат въведени. Този въпрос бива повдиган многократно не само от палатата, но и от е, учени. Да създадат мерки, които да задействат пазарната намеса или извънредните мерки автоматично. Европейската комисия, заедно с парламента и съвета, смятат, че никога няма да се окажем в тази позиция. Никога няма да намерим една проста формула, която да покрие многообразието от обстоятелства, при които може да се задейства а, спад, рязък спад в доходите на фермерите. Общата организация на пазара в съответния член говори точно за такава гъвкавост, защото иначе ще се окажем в обстоятелства, при които няма да можем да се намесим. И, или и критериите ще засегнат въздействието на и движението на пазара. Например, ако има критерии, който задейства на меса, то тогава пазарът може да манипулира цените, така че да задейства този механизъм за отключване и намеса. Това никога не сме подкрепяли и никога не сме искали да вървим в тази посока. Но има и критерии екс-анте на съвета, които носят до риск, водят до рискове и не бива да ги забравяме. Продължавам с изваредните мерки. В този конкретен случай тези мерки бяха прияти заради забраната за търговия с Русия. Бяха въведени в сектора на плодовете и зеленчуците. Ясна е основата, на която бе прията тази намеса, цените за отегляне или изтегляне от пазара на зеленчуци и плодове, дали обаче те са под пазарната цена. Ако това бе така, то тогава ще има свръхкомпенсация – Смятаме, че това е отделен случай, извънреден случай. Ще го преразгледаме, разбира се, в контекста на вторичното законодателство, което трябва да се задейства, за да се използват тези механизми и да се избегнат подобни обстоятелства в бъдеще. Защото сме съгласни с палатата и съм убеден, че вашата комисия мисли така, че не трябва да има свръхкомпенсация при изваредни те мерки. В кризисни ситуации много често приоритет е да се действа бързо, да се изпратят сигнали на пазарите, да има стабилност и тогава в един такъв контекст също се правят грешки, но ние се учим от грешките. Спирам до тук, госпожо председател. Ако имате въпроси, моля да ми ги зададете. Благодаря за доклада. Благодаря много на комисията. Уважаеми колега Фланеган. Благодаря много за доклада и мисля, че да го нарека навременен ще е крайно неточно, защото днес след обед в 2 часа имаме среща на докладчиците в Сянка по ОСП, където ще обсъждаме точно тези въпроси и бъдещите ни действия. Един от въпросите, които възникнаха, мисля, че е малко странно, че въпроса бе поставен от крайната левица, но всъщност аз бях автора, че всичко трябва да бъде базирано на, може би не на стойност или цена, защото понякога по-низката стойност значи по-висока цена и в крайна сметка не се разбрахме какво да вземем предвид, когато работим по тези фондове. Съществува сериозна загриженост сред фермерите, че цялата идея за преките плащания е, ще бъде изтласкана от тази схема и фермерите ще трябва а, е, сами да се справят а, е, с трудностите на бъдещето, оставяйки в ръцете на банкови институции и така нататък. Разбирам, че вие имате ограничено поле за действие. Тук специално говорим за градинарство и овощарство, то бих казал, това са отрасли, които имат шанс, шансове. Интересно е да чуем подобни доклади за областта на производството, на особено на говеждо месо, на месопроизводство, особено на говеждо месо, както и на мляко и млечни изделия. Защото е, тук е, към тях се добавят и редица други обществено значими дейности, включително улавяне на въглерода. Да не говорим пък за пчеларството. И просто се чуда как ще подкрепим а, е, а, отрасъла, ако не подкрепим производството в новата ОСП. Естествено, Възниква въпроса, ако аз застраховам къщата си, я подпаля, застрахователите няма да ми платят нищо тук всъщност подпалването на къщата е подкрепата на споразумението с Меркосур, защото това ще постави се пред сериозни затруднения месопроизводството, например производство на говеждо в Ирландия. И това попада отново в е, картинката за застраховането на фермерите и фермерите ще получат сериозни пари от Европейската комисия, за да намалят производството. Е, има ли сериозни научни основания и доказателства за намаляване на производството. Искам да кажа, трябва да се обърнем към науката и мисля, че господин Ши от комисията каза нещо много интересно може да възникнат а, пазарни манипулации на положението. И накрая ние е, нямаме проблем да се заемем с доклада. Отново ще кажа, това е как, толкова навременен доклад, така да се каже, в планетарен план. В, в, в а, Штатите видяхте какво стана. Вчера са застраховани Uh, и това предизвика сериозна реакция. Защо се притеснявам за застраховките? да а, едно е да нещата да са в ръцете на фермерите, друго е нещата да бъдат прехвърлени на агенции или други организации това не е ли твърде голям риск на, за а, фермерите? Просто това променя изцяло тяхното положение и много сериозно се отразява така, и слушахме фундаментален анализ, който може би няма толкова пряко отношение с доклада към доклада, но сега е момента да попитам има ли други желаещи да вземат думата. Оливие Шастел. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е важен и аз благодаря на Сметната палата както и на нашия доклад, докладчик и разбира се на комисията за отговорите. Хубаво е да подпомогнем фермерите да се подготвят по-добре за бъдещи кризи, да очертаем критериите за стартиране и преустановяване на извънредни мерки и съответно е, условията за това. Сметната палата смята, че в опита са да за помощ на фермерите не, е постигнат особен резултат. Въпросът ми е, надявам се първо, че комисията ще предприеме и предложи конкретни мерки за облегчаване на положението е, няколко думи за тези над повече 5 милиона евро за периода 14-18 в областта на овощарството във връзка с руското ембарго. Вече го споменахме. Комисията не е определила обективни критерии и параметри за определяне на предоставянето и проследяване и използването на тези фондове. 61% са освоени от производителите на ябълки. А, така че а, нещата могат да продължат и това не пречи да продължим. Комисията твърди, че това е изключителен случай, като казва, че все още не са направени окончателни изводи на последствията от руското ембарго през 2014 година. Мисля, че е наложително това да стане възможно най-бързо, за да решим какви са компенсациите сега Левтерис Христофоро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, но също и на Сметната палата и Европейската комисия. Наистина имам усещането, че темата изисква особено деликатен подход. Фермерите са особено застрашени от криза, членове на нашето общество и е абсолютно необходимо да ги задържим е, по места, а това ще стане чрез стабилизиране на доходите им. Ние разгледахме доклада на Сметната палата – и сме съгласни с констатациите. 40 милиарда евро влизат в ОСП, но не винаги стигат до най-насъщно нуждаещите се, което е много важна констатация и заслужава особено внимание. Освен това, трябва да помислим как да стигнат парите до хората, които наистина се нуждаят от тях и да укрепим земеделските райони но това означава, че трябва да очертаем пряката връзка между земеделие и екология, защото в крайна сметка всичко опира до борба с климатичните промени. И тук фермерите играят важна роля. Не сме постигнали желаните резултати. Това второ. И трето, трябва да дадем известна сигурност на фермерите в държавите членки. Само 8% от фермерите за, се застраховат. Трябва да ги стимулираме. Е Не виждам други желаящи да вземат думата. Нека да чуем първо, може би, членовете на Сметната палата. Чухте коментарите на колегите. Какъв е вашия коментар? Благодаря, госпожо председател. Ако позволите да отговоря на въпросите на господин Фланиган. да Първо, дали да говорим за цена, стойност или цена при различните мерки зависи от целта. Ако целта е приход, трябва да отчетем и обема и е, цената. Там вече можем дебата да протече по друг начин. По животно, животновътството и млекопроизводството ще кажа следното. Очаквайте след няколко месеца доклад за млекарството. За говеждото месо не мога да кажа не мога да направя коментар в момента, но ако позволите, казаното в нашия доклад за плодовете и зеленчуците и специално праскови и нектарини. Гърция и Испания бяха компенсирани по времето, когато Италия се опитваше пък да намали обема на производството. Питаме се дали тук координацията е била наред и дали някой не се възползва от нашите е, програми. За застраховките искам само да кажа три неща. Имахме един конкретен случай от САЩ е, за застраховани фермери и те е, произвеждат е, не толкова отговорно и солидно. Просто разчитат, че ако нещо се случи, ще си получат застраховката. Тоест, застраховката трябва да се сключва към момента, в който се поставят изисквания за превентивни мерки, да речем идва, оборот или други мерки, които ще накарат фермерите наистина да произвеждат, а не да се възползват от застраховките. Второто, което отбелязваме в доклада относно застраховките, особено предвид различния подход на държавите членки и както е видно, редица държави членки не използват невъзплашки страховки. Някои държави имат национална подкрепа, има държава членка, някои държави членки пък въобще не предоставят ам, а, застраховки, защото пазара ги предлага и те предпочитат да спестят обществените фондове няма констатации, че има полза а, от то, използването на пари от европейските бюджети за застраховки, след като пазара ги предлага. Затова е и нашата препоръка към комисията. След това климатичните промени. Въпросът е дали все повече фермери ще бъдат засегнати от засушавания, наводнения и така нататък. Това ще ускъпи за страховките. Въпросът е къде ще настъпи, кога ще настъпи повратната точка, от която нататък фермерите ще бъдат принудени да пребегнат до превенция, а не да разчитат на застраховки. И за това съм съгласен с Европейската комисия, че основните програми за плащания са основна гаранция, че фермерите ще просъществуват в случай на сериозни природни затруднения. Аз също благодаря на комисията за множеството срещи и ползотворни дискусии в хода на одита. Подробно обсъдихме тези въпроси, но по някои препоръки ние имаме различно, по някои въпроси имаме различни препоръки, сега на ход са комисията, съвета и парламента да кажат е, дали ще се съобразят с тях е, сега в държавите членки. Франция и Италия и, имат и ясни условия за прилагане на изключителните мерки. Нищо странно и неудобно в това а и пазарните цени са добре известни, така че въвеждането на тези мерки няма да съставлява проблем не разбрах да, да, дали господин Кристофор очаква някакъв отговор от нас. Останах с впечатление, че не. Но ако нещо съм пропуснал, кажете, ще отговоря. Дага, нека първо да попитам колегите, имате ли допълнителни въпроси към Сметната палата и комисията, колегата Фланиган. Не, не, както винаги много изчерпателно отнасям се критично към много от компоненти на Европейския съюз, но свалям шапка на Сметната палата, наистина. Комисията ще желая ли да вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Няколко общи бележки. Съгласен съм, че не трябва да създаваме впечатление, че някои решения при подкрепа на фермерите с оглед да ги избегнат сътресения, трябва да се свежда до политиките на застраховане. Това никога не е било решение. Виждате, са ще много по-широко използват застраховките, не непременно с положителен знак. Но целият застрахователен бизнес в САЩ е, получава 15% от е, подкрепата за реколтата, така че те не го правят е, за, за черни очи. Имат съответен модел, който е фиксиран, има определени ресурси и се знае, че определена част от този ресурс ще отидат за застраховател слушателите, което, е, от което те са много доволни. Но това въобще не означава, че не сме съгласни а, фермерите да възприемат съответно поведение. Това е в ОСП втори стъп, и в Държавите членки са задължени да дадат възможност фермерите и особено асоциациите на преработвателите да имат достъп до тези ресурса. Има редица интересни варианти, е, използвани твърде успешно в е, Франция и Италия. Самите фермери обединяват, имат съвместни вноски, ги управляват и по този начин се, се помагат в случай на природни бедствия, пазарни сътресения, лоши реколти и така нататък. Съгласни сме с това. И накрая препоръките на Сметната палата, които оценяваме високо и се съгласява да, че има случаи при изключителни пазарни мерки, риска съществува и той не е малък. Честно казано, трудно е да се избегне това. Е, като говорим за Русия, те е, наложиха възбрана на износа е, съвсем съзнателно с цел максимално увреждане на земеделския износ. 5 милиарда евро беше стоеността. И комисията не можеше да стои с кръстени ръце. И особено в животновътството и млекопроизводството, специално свинарството, действахме много добре. По-различно е положението в, при плодовете и зеленчуците, но човек прави грешки и се учи от тях. В този смисъл благодарим на Сметната палата и продължаваме нататък. Председателката сърдечно благодаря. И с това стигаме до следваща точка от дневния ред но тук трябва да направим 50 минути почивка, защото компетентният член на Сметната палата не е тук. Така че 5 минутки ще трябва да го почакаме. As he just arrived. <laughs> We are a little bit quicker than foreseen по-бързи сме, напредваме по-бързо от очакваното в дневния ред. Така че това създава известни притеснения на момента. Hallo, guten Morgen. Така, драги колеги, с удоволствие казвам добре дошъл на господин Такола, член на Сметната палата. Днес се движим по-бързо по дневния ред, отколкото бе предвидено. Това може би ще ви затрудни до някъде – защото още сега започваме точка 6. Специален доклад на Сметната палата 25-2019. Качество на данните в областта на бюджетната подкрепа, слабости в някои показатели и при проверката на плащанията на променливи траншове. Докладчик е Левтерис Кристофору. Давам думата сега на члена на Сметната палата да представи специалния доклад на палатата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на комисията, госпожи и господа. Първо искам да кажа, че е хубаво, че се връщам тук в бюджет бюджетната комисията по бюджетен контрол. Преди две години беше последното ми участие в заседание на тази комисия като нейн член. Сега обаче съм тук като представител на Сметната палата, за да ви запозная с този специален доклад. Тук палатата проверява дали комисията се опира върху надежни данни, когато изплаща подкрепа за бюджета. Е, направили сме преглед на 24 е, договора е, за подпомагане в 8 страни. И тези 24 договора са включили 248 показатели. Йордания, Грузия и Боливия са страните, които сме посетили на място от общо 8-те. Както виждате от заглавието на доклада, одитът бе със силно техническа насоченост. Ставаше дума за проверка на точността на данните, съдържащи се в различни документи. Това са данните, които се използват за подпомагане на бюджета в 8-те проверени страни. Какви са основните констатации на доклада? В резюме, Най-напред ще се спра на показателите, а след това ще се спра на начина по който комисията извършва проверочната си дейност. Във връзка с показателите мога да кажа най-напред нещо положително. Показателите съответстваха с стратегиите и приоритетите за развитие на съответните страни. Но, за съжаление, 87 процеси 87% от тези показатели са а, за краткосрочни действия. Само 13% от проверените показатели измерват резултатите постигани чрез бюджетното подпомагане в по-дългосрочен план. Необходимо е да има количествено измерими цели – Необходимо е, е да се тръгва и от една надежна, достоверна изходна позиция. В противен случай не можете да измерите обективно напредъка, който е постигнат от нашите страни партньори преди и след изплащането на съответните траншове. 40... 29% от показателите не са достатъчно конкретни в тези случаи, които проверихме. Използват се думи като подобряване или разширяване на фокуса върху, за да се отчете действието на бюджетната подкрепа. В 41% от случаите е, не е имало надежна изходна позиция или тази изходна позиция е била неправилно зададена или пък устаряла. Също така направихме проверка дали показателите стимулират страните партньорки да постигат напредък. Повечето показатели, които проверихме, провеждаха добър баланс между амбициозност и реалистичност с цел постигане на желаното въздействие. Имаше малко случаи, в които показателите бяха така зададени, че бе прекалено лесно да бъдат осъществени, да бъдат реализирани. Намерихме и някои случаи, в които мерките за използване на възобновяеми енергийни източници водят до намаляване, а не до увеличаване на ефективността, но комисията е продължила да извършва плащанията. Госпожо председател, сега ще се спра на начина по който комисията извършва своите проверки, когато изплаща траншовете, свързани с подпомагане на бюджета. За да може да се извърши превод, се прави искане от страната партньор, като това искане се обосновава с данни от национални източници. Това са основните източници. Не е изненадващо, че всяка страна разполага със собствени методи за събиране, анализ и използване на данните и има различен капацитет да извършва всички тези дейности. Съответно, преди да започнат операциите за подпомагане на бюджета, комисията трябва да оцени системата за създаване на онези показатели, които по-късно ще бъдат използвани за контрол е, върху плащанията в съответната страна партньор. Комисията има система на наблюдение и контрол. И тя съдържа необходимите елементи. Но комисията трябва да прави изрични изводи по отношение достоверността на данните. Това се прави в много малък брой случаи. Що се отнася до проверката на достоверността на данните, които обосновават искането за плащане, Общата ни констатация е, че комисията не винаги е извършвала пълноценно своите проверки. Процедурите на проверка са твърде различни и някои от тях не съдържат необходимите гаранции за това, че ще бъдат напълно правомерни предвижданите плащания. В 6 от 24-те проверявани договора комисията е приела искания с оправдателни документи от страната партньор, но не е направила добра проверка на тези оправдателни документи съответната делегация на Европейската комисия тази страна партньор е разчитала прекалено много, предоверила се на данните, подадени от самата страна и не е извършена допълнителна проверка на данните от страна на самата комисия. От общата стойност на тези договори 230 и 40 милиона е, плащания чрез променливи траншове, стигнахме до извода, че за 13,3 милиона евро не са постигнати съответните резултати. Освен това установихме, че комисията е изплатила 3,4 милиона евро – за три договора в две страни на основата на показатели, свързани с неправилно зададена изходна позиция за отчитане на резултатите. И всъщност не е постигнат реален напредък в областите, за които са се отнасяли тези показатели, въпреки че такъв напредък е отчетен. Госпожо председател, направихме извод, че за една трета от подложените на анализ показатели релевантността им е била отслабена в резултат на преформулиране, което е довело до неспособност за обективно отчитане и измерване. Комисията е, понякога прави извод, че показателите са добри и годни за целта, но това не е вярно, поради което плащанията се оказват неправилни, неоснователни. Комисията като цяло е готова да изпълни нашата препоръка и аз искам да й благодаря за сътрудничеството по време на извършения одит. Председателят. Благодаря, господин Такола. Господин Христофору е докладчик. Как предпочитате да се изкажете сега или след като първо чуем комисията? Предпочитате първо да се изкаже комисията? Чудесно. В такъв случай даваме думата на госпожа Натали Бреард от комисията. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, почитаеми членове на Сметната палата, програмите, за подпомагане на бюджета в трети страни, както посочи представителят на Сметната палата, са ориентирани към постигане на резултати, което означава, че комисията работи в тясно сътрудничество с страните партньори, за да определи подходящите области за такова подпомагане, както и по показателите, които ще прилага страната, съобразно собствената си стратегия за развитие. Стремим се към задаване на реалистични и амбициозни цели и е, разчитаме на механизма за събиране на данни на самата страна. Много е, внимателно се разработват програмите и те са подложени на постоянно наблюдение. По тази причина Европейската комисия приветства доклада на Сметната палата, изготвен в много конструктивен дух. Комисията е приела всички препоръки. Те ще ни бъдат полезни в по-нататъчното усъвършенстване на разработването и наблюдението на програмите за подпомагане на бюджета. Ние имаме такава практика в продължение на много години – практика на подпомагане на чужестранните бюджети. Ние използваме подкрепата само в съответствие с стратегията на съответната страна партньор. Е, това, че се освоява добре, помощта е силен сигнал, че тази помощ е била необходима. Комисията съвместно с съответната страна изготвя показатели за устойчивостта и това е в съответствие с стратегията за развитието на различните отрасли. Една от основните дейности при подпомагането на бюджета е укрепване на административния капацитет на страната партньор, включително е, засилване на нейния капацитет за събиране на достоверни данни. Според е, доклада, е, голяма част от е, показателите е, са били формулирани така, че позволяват добро измерване на резултатите, но в някои случаи е отчетена необходимостта да бъде подобрено разработването на показателите и тяхното обвързване с целите, които се преследват страните вече работят сътрудничество с комисията за укрепване на своите системи за статистическа информация. Ще се опитваме да разширим контрола върху качеството, да акцентираме върху точното формулиране на показателите и върху поставянето им върху годна и изходна позиция. Разбира се, ще се съобразяваме с капацитета на съответната страна за предоставяне на надежни данни. С оглед на необходимата и търсена от нас устойчивост, трябва да повишим капацитета на подпомаганите от нас страни е, да генерират надежни данни не само за подпомагането на бюджета, но и за развитието и изпълнението на обществените политики. Ние приветстваме конструктивния дух, който създаде в работата върху този доклад Сметната палата. Напълно се присъединяваме към нея е, за необходимостта от подобряване на дизайна на показателите и укрепване на капацитета на съответните трети страни е, да генерират достоверни данни. Искам да ви кажа и две нови неща във връзка с инструментите за бюджетна подкрепа. Първо има специален доклад на Сметната палата 35 2 от 2016 година за използването на бюджетна подкрепа за подпомагане на битовите доходи в района на юг от Сахара. ние изцяло се съобразихме с препороките. Има програма от Адис Абеба и ние стриктно я изпълняваме, що се отнася до бюджетната подкрепа. Има и друг доклад, е, специален доклад 19, е, който бе представен пред Комисията по развитие, е, като са били покани представители на други комисии, сред които АФЕТ след представянето на този доклад получихме много положителни отзиви за бюджетната подкрепа, която оказваме с цел постигане на целите за устойчиво развитие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега ще дам думата вече на докладчика господин Христофоро. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че съм много удовлетворен от положителното отношение на комисията към препоръките на Сметната палата. Струва ми се, че това създава дух на истинско сътрудничество, изключително полезен при преодоляване на празнотите, които са констатирани на някои места. Благодаря и на Сметната палата, както и на господин Такола, който отговаря за този специален доклад. Благодаря за споделените наблюдения. Много важно е да обърнем внимание на този специален доклад. Говорим за огромни суми които се отпускат за подпомагане на бюджета на страни партньори. Тази подкрепа следва да се оказва на дългосрочна база, с оглед на дългосрочна перспектива. В крайна сметка предоставяме пари на дънакоплатеца и сме длъжни да бъдем особено отговорни. Знаете, че по отношение на развитието и сътрудничеството, Европейският съюз е най-големият дарител, най-големият донор в света. Но сме длъжни в сметките си да бъдем точни. Не можем да допуснем пилеене на средства. И също така очакваме от страните партньори, които получават тази помощ, да я оползотворят пълноценно. Не искаме там да цари корупция, не искаме с парите да се злоупотребява, вместо те да бъдат употребявани полезно. Една притеснителна констатация, е, че една трета от проверените показатели не отчитат или не са способни да отчитат резултати поддаващи се на околичествяване. Точни резултати. Благодаря на доклад на члена на Сметната палата за тази констатация. А, също така са посочени случаи, в които комисията не си е направила верни изводи от информацията, с която е разполагала. Като тук основен проблем е липсата на годна изходна позиция при формулиране на показателя на така наречената базисна линия. Ако една трета от показателите не водят до годни количествени резултати, те трябва да бъдат или променени, или въобще да се откажем от тях. Ако погледнете това разделение на 87% и 13%, само 13% от показателите дават резултатите, към които се стремим. Ако желаем парите на дънакоплатеца да се харчат резултатно и наистина да помогнем на тези трети страни, които се нуждаят от всяко дадено им евро, трябва преди извършването на всякакви плащания комисията да гарантира, че разполага с максимално точни цифри, с максимално точни данни. В противен случай ще бъдат извършвани плащания, които не са съпътствани от никакви гаранции за правомерно разходване. Естествено, трябва да постигнем и някакво равновесие тук. Не трябва да се стига до извършване на двойни, тройни, четворни проверки преди извършването на плащане. Страните, за които говорим, се нуждаят от подпомагане на бюджета. Тук винаги стои въпросът има ли в тази страна върховенство на закона? Правова ли е държавата? Спазват ли се правата на човека? Мисля, че това трябва да е един фундаментален показател, по който да оценяваме ефективността на отпусканата от нас помощ. Като цяло, смятам, че докладът представлява голям интерес и препоръките на Сметната палата и на господин Такола трябва да бъдат прегърнати от комисията и съответно изпълнени. Надявам се, че това ще доведе до далеч по-висока ефективност. Благодаря на господин Христофоро. Господин Такула иска ли да каже нещо? Заповядайте, ако искате. Заповядайте. Благодаря, председателю. Много ми харесва. това, което каза господин Христофоро. Хубаво е, че сме на една вълна. Това, което тук мога да кажа е, че ако се използва бюджетна подкрепа, има два елемента, които са изключително важни. Първо, показатели, които да са точни и точни проверки, преди да се отпусне тази бюджетна подкрепа. И това всъщност подчертава и доклада на колегата Христофоро. Искам пак да го подчертая. Казах го вече. Много се радвам, че комисията приема всички наши препоръки. Ако комисията продължи да използва бюджетната подкрепа, всичко това би трябвало да бъде направено надлежно. Jetzt bedanken wir uns ganz herzlich. Сега ние благодарим най-сърдечно въпроса за подкрепа на бюджета. Е една от любимите ми теми за проучване. Сега обаче, благодарение на Сметната палата, нещата доста са напреднали, макар че не всичко е съвършено защото в миналото парите просто се наливаха в съответния бюджет, без да се знае нищо за проектите. Сега нещата много са се променили. Благодарим за помощта и се разчитаме, че ще, темата ще остане на наше внимание, особено защото има страни, в които е наистина трудно хем да предоставиш парите, хем да се проследиш какво е станало всъщност с тях. Още повече че не всички споделят нашите разбирания за демократично общество, права и коректност. В този смисъл благодаря за точната ви оценка. сега още три минути ще направим почивката, и като казах на колегите, които са последващия въпрос за злоупотребите с, с финансови средства на Европейския съюз от италианската организирана престъпност. Казах на колегите, че ще започнем в 11. Не искам да започвам пред тях, така че ако искате, пинете едно кафе, поразходете се малко след 11 часа. Продължаваме. So, колеги, колеги... И така, уважаеми колеги, госпожи и господа, мога ли да ви замоля да останете или да напуснете, както желаете. So the... И така, пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Точка 7. Последващи действия относно информация в медиите за измами с европейски земеделски фондове в Италия. Има няколко, излязоха няколко материала и те намекват за участие на мафията. 94 ареста са извършени в Италия и тъй като искаме да се запознаем по-подробно с случая, поканихме комисията и Олаф. Аз прочетох информатериала в Политико и като чете човек сериозна работа. Е, защото организираната престъпност е, сякаш е, поставя под натиск е, нормалните граждани да не участват в търговете. Видят ли определени имена? в списъка на кандидатите, хората просто се оттеглят, защото мафията не се шегува, убива, малтретира и средствата затова проявяваме голям интерес а, за да научим повече по този въпрос и да научим повече за Олаф. Uh, uh, kind of и така, много сме благодарни и на Катарина, която ни свърза с Гуарде ди финанса. и свършиха отлична работа. Много е опасна работата, която извършват, както знаете. И така, ще дам думата на колегата Борхман, която е най-любимия ни партньор на тези заседания. Заповядайте. Благодаря. Междувременно се здобих и с нов микрофон. Ако бях изненадана, тъй като си мислех, че първо ще дадете думата на Олаф, тъй като говорим за измами. Добре, добре, ще им дадем първо на тях думата. Добре. Няма проблем. Моя списък е друг, но Uh, uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря, Кристина. Що се отнася до събитията, за които прочетахме в медиа, медиите, този случай не е случай, който сме разследвали като агенция, като служба. Той е част от една по-обща тревога, която храним, от различни случаи, за които сме чули и които следим. Както знаете, Олаф работи активно в работата си в миналото. Бяхме много активни с италианските власти и по-специално с Гвардия де Финанса. И аз искам да ги поздравя. Вие ги поздравихте, госпожо председател, преди малко. Карабинерите и специализираните прокуратура, протокура, прокуратура за борба с мафията. За борбата им срещу тези престъпления. Сигурно си спомняте, че като служба сме докладвали за сходни случаи в миналото. Нека споделя с вас как естествено еволюираха измамите в тази сфера. Замеделските плащания, като всички други средства, привличат измамници. В този случай престъпници. И дори още повече в този случай, тъй като това са средства, където риск няма. Това много се харесва на престъпленията. Няма много рискове, а парите са сигурни. С времето разглеждаме случаи на насилие, на сплашване, които постъпват при нас като информация. Това е свързано с факта, че субсидиите от страна на Европейския съюз днес са свързани с притежаването или собствеността на земя случаи в миналото, където плащанията бяха свързани с земеделско производство. За измамниците това не е толкова привлекателно. И за това трябва да видим какво може да направим. И това, предполагам, ще е обект на разговорите днес. Искаме да защитим бюджета на Европейския съюз срещу такъв тип измами и такъв тип престъпници. Информацията, която получаваме по места, дава повод за оптимизъм. Не сме удовлетворени, че има измами, но е много добър знак и този, тези, това следствие ясно показва, че италианските власти са го открили и се борят ефикасно срещу такива явления. Тоест, системата функционира. Означава ли това, че това е края на всичко? Не никакъв случай не. Това е една постоянна битка. Престъпните елементи са много хитри и бързо измислят как да се възползват от възможностите, които възникват. За да сме сигурни, че правим всичко възможно като система, да сме сигурни, че няма слабости, които не сме установили и коригирали. Ние работим в тясно сътрудничество с колегите от Генерална дирекция Агри. Кристина ще ви каже какво те правят, но и с италианската полиция, съдебните власти и органи, за да се споделя цялата информация. Има един постоянен диалог и подаване на информация, която води до добри резултати, подобни на този. До тук ще спра, за да видя какви са конкретните въпроси към мен във връзка с всички случаи, които сме разгледали. И накрая, нека ви обърна внимание на един по-стар случай, който е записан в доклада ни от 17-та година – в случая бонифика. Той не е същия като този, но просто искаме да покажем как се развиват измамите с времето, т.е. схемата как се развива. Преминаваме от класическите случаи на мними земеделски стопани, т.е. искат се плащания за парцели, които са примерно на територията на летището или от лица, които отдавна не са сред живите. Това отива, разбира се, при Олаф. Колегите от Генерална дирекция Агри изпращаме административни препоръки, които след това са обект на последващи действия, но както виждате, сега се отдалечаваме от това, от деклариране а, от този тип, лице, да речем, което вече не е сред живите, или пък земя, която е на територията на летище и се преминава към сплашване, всяване на страх, класическия подход на мафията на притискане и сплашване. И това трябва да се преследва по наказателно-правни пътища. Ще работим с, работата, с Европейската прокуратура, когато тя заработи. Благодаря. Благодаря. Сега ще чуя първо госпожа Форкман и след това е, Катерина Киничи, която поиска думата. Благодаря. Радвам се, че мога да говоря след Олаф. И аз искам да поздравя италианските власти и по-специално Гардия де Финанца за това, че подадоха този случай и го разследват. Що се отнася до конкретния случай, Европейската комисия няма много информация, тъй като в момента текат следствени действа в Италия и първите, които ще получат информация, са ОЛАФ. Но ние извършваме мониторинг за напредъка, за да сме сигурни, че парите ще бъдат върнати, когато се установи, че има средства, които не са платени или са платени, а не е трябвало. Колегата от Олаф каза, че тук не става толкова дума за това, че хората, които са получили земята по начин, по който не би трябвало да се е получили, са нарушили правилата на ОСП. В Политико има тази сутринна статия, в която се казва, че сателитите могат да покажат дали се поддържа земята в земеделски вид или не. И следователно възниква въпроса също и за това полагат ли се плащания за тази земя. Но в случая става дума за това, че земята е получена по неприемлив начин. А трудно може да се каже, че има нарушение на правилата на ОСП. Независимо от това, има нарушение на правила. Независимо кои. И това се надяваме да се изясни в края на наказателното производство. За предишните случаи. И случая, който спомена господин Бианки, имаше проблеми и с разплащателната агенция в Италия, Гея, която разплаща и средствата за Сицилия. Там се предприеха конкретни стъпки. Компетентният орган в Италия постави в пробация тази агенция, докато изготви тя план за действие. Бяха отстранени хора от тази агенция, на които не може да си има доверие. Олаф имаше участие и се създадаха нови правила за контрол за разплащателната агенция. Генерална дирекция следи случващото се. След случая с Бонифика се установиха много плащания, които са дължими и генерална дирекция Агри прави финансовите корекции, за да може тези пари да се върнат в бюджета. Последните 2-3 години ще забележите, че има много корекции за Италия. И всички дългове, натрупани по този начин, свързани с такива дела, са били изплатени посредством такива корекции. Европейската комисия каза, че задълженията не са били добре отразени в италианската система. Сега италианците го правят вече и случая с Бонифика, както и други. Направени са финансови корекции, средствата, които трябва да се върнат, ще се върнат. Но за настоящия случай, който излезе в политико днес, трябва да се изчакат резултатите от следствената работа на италианските власти. Не е добър пример, но е винаги добре да се види, когато националните власти предприемат стъпки да се борят с измами. Ние ще следим напредъка. I think there are quite a lot of questions. Много въпроси има. Катерина е първа. И ще продължим след това. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодарим представителя на ОЛАФ, както и представителя на Европейската комисия за това, което ни разказаха. Благодаря също за това, че изразихте своето уважение срещу полицейските органи в моята страна. Те работят много активно и наистина откриха сериозен случай на измама с земеделски плащания. Операцията Неброди беше в Сицилия, това е мой регион – с координация на Националната прокуратура за борба с мафията, карабинерите и Гвардия де Финанса започнаха следствие, което доведе до много арести. Някои предприятия се лишиха от активите си, бяха иззети средства от а, сметки. Също така става дума за над 5 милиона и 500 хиляди евро, които бяха иззети, което е повече от а, самата измама. Благодаря на представителите на ОЛАФ и комисията. Става дума за много интензивна работа, извършена от а, Гвардия де Финанса и другите сили на реда. Както знаете, това е специализирана финансова полиция в Италия. Те се занимават с фиска, извършват действия, занимават се също с административната част от бюджета. Организираната престъпност днес е факт. Европол ясно казва, че на европейска територия има мафии, не само в нашата страна. И не само в Сицилия дори, а навсякъде. Това е една, един тип организирана престъпност. Бе казано много добре тук в изказванията на представителите на ОЛАФ и на комисията. Та те се знаят, че все повече искат да се намесват и да извършват измами с финансови средства от бюджета. Ще ви разкажа нещо, както много от вас знаят. Аз много години бях магистрат и съм дъщеря на магистрат убит от армията. А, извинете, от мафията. През 83-та бе убит той от а, мафията. Той разбра колко сериозни престъпления извършва. Той говори за баща си и говори как мафията засяга сектори и може да наруши бюджета на страната, пък и европейския бюджет и навлиза тази организирана престъпност във всички сектори. И това, което се случи днес, показва точно това. Финансовия сектор, който е обект на мафията. Те се местят там, където има пари. След това рециклират парите, т.е. изпират ги, реинвестират в различни страни и финансират други престъпни дейности. Та казвайки всичко това, смятам, че моята страна отново показа способността си да открива финансови измами. Показа, че има добро законодателство, показа, че Близо 40 години минаха от смъртта на баща ми и в този сектор много се работи. Та, казвам го, защото наистина озря и законодателството ни, и подхода на полицейските власти, съдебните органи също подхождат сериозно. Имаме полиция, която може да извърши всички тези следствени действия, споделя добри практики с други полицейски служби. Тоест имаме система, която може да се изправи пред този престъпност и да покаже случаите, в които има измами, и да се бори адекватно с тях. Госпожо представител на комисията, наистина очакваме да свърши следствието, но мерките, които са предприяти в рамките на all'impegno e al lavoro che già è stato, è stato svolto. Предварителни мерки за блокиране на средствата а, са достатъчно силни. Кафиеро Дерао е прокурорът, той е бил тук, не знам дали си спомняте, беше тук на едно събитие и той тогава ясно подчерта как във всички държави членки организираната престъпност посредством корупция, посредством начина им на работа, това сплашване, което спомена представителя на Олаф, заплашване с насилие, след това насилие или пък корупция, посредством прането на пари, посредством измама с европейски средства, подкопават финансовата система и излизат по-силни, но от друга страна нарушават интересите на Съюза, нарушават и свободата на лоялната конкуренция, свободата на економическа инициатива, сплашват хората, които искат да излязат напред, които искат а, да получат пари, защото имат, да речем, земя, сплашва ги и посредством измислени лица а, или подставени лица успява а, да се здобият тези пари. Господин Дерал точно това казваше. Трябва да се модернизира в целия Европейски съюз законодателството. Искам отново да повторя това, което той каза. Сега той го каза много пряко, но и за това искам и да го цитирам, да му кажа неговите думи. Той подчерта, че ако не се действа бързо, борбата с организираната престъпност, борбата с мафиите, каза той, ще дадем на тези организации възможността просто да си вземат и да си сложат в джоба цялата економика. Хареса ми как го каза той, защото това показва колко е важно да се опитаме на всички нива да започнем да се борим с организираната престъпност която пречи на економиката и на финансирането и на целия съюз. Резолюцията на Европейския парламент по доклада на комисията БИФ и този случай, но тази резолюция показа как Италия е сред страните членки, които най-активно работят в борбата с мафията и докладват за нередности, особено в ОСП и плащанията по нея. Тази резолюция ясно подчертава да продължи да подкрепя държавите членки и да се подобри качеството и броя на контролните механизми или проверки, и споделянето на най-добри практики, което е изключително важно. Мисля, че Италия тук може да сподели най-добри практики. Защото, повтарям, операцията, която даде възможност да намерим тази измама, показва колко сериозно се работи, показва, че има консолидиран опит и показва, че нашата страна, за съжаление, се налагало да се изправи пред организираната престъпност в най-ужасния вид в края на 70-те, 80-те години на миналия век, но не сме свалили гарда, продължаваме да работим и в законодателната сфера, съдебната сфера, следствието, да се борим постоянно с мафията – която се инфилтрира все повече в финансовия сектор. Но смятам, че трябва на европейско ниво също тази система да бъде много силна. Трябва да се работи по предотвратяването на възникването на такива. Представителката на комисията вече спомена някои от инициативите, които са предприяти. Трябва да направим така, че Европейската прокуратура да заработи бързо и да заработи с всички ресурси, които са и необходими за извършване на нейната дейност. Трябва да има обмен на информация, да се подсили поне. Ясно е, че има обмен на информация, но трябва да бъде засилен той и най-добрите практики също трябва да бъдат споделени на европейско ниво, да се даде сериозен отпор на мафиите, на евромафиите преди няколко дни това се каже по италианската телевизия и ми хареса този термин, термин евромафия. Благодаря, ще спра до тук. Неформално казах на председателката, че искам да се изкаже. Тя имаше същата идея. Та искам да предложа на нашата комисия, казвам го вече официално на председателката, искам да направим мисия в Италия, за да може да видите какво се случва в Италия, да се срещнете. Сега, секретарията на комисията ще организира това, но да срещнете с борбата с тероризма, Гвардия де Финанса, карабинерите, с всички да се срещнете. Но Гвардия де Финанса особено е финансова полиция, специализирана, както казах, и така ще имате пряка връзка и може да се засилят връзките на тези органи с европейските. Моята страна е била изправена пред драматични ситуации, но продължава да работи и във всички сектори да се бори срещу организираната престъпност. Затова много се радваме, когато има подкрепа от Европейския съюз. Ще бъде добре да отиде нашата комисия там, за да се подсили тази връзка и на всички нива да допринесем за борбата с този тип измами. Не един или друг вид финансиране си избират те. Не просто ОСП е обект на измами. Не. Чисто и просто организираната престъпност, както казах, организираната престъпност от мафиотски тип, както я наричаме ние, където има и корупция, изплашване и така нататък, се инфилтрира и го виждаме много често това, където има ясно финансиране. Затова трябва да обединим сили за да се борим с този тип престъпност. Много ви благодаря за това, че ме изслушахте. Отново подновявам поканата да дойдете в Италия и да имате пряк контакт с нашите служби, които работят за да има законност и ред във всички сектори и най-вече с финансирането страна на Европейския съюз. Ganz herzlichen Dank, Katharina. Благодаря много, Катерин. Очевидно си много добре подготвена по темата и аз искам да поставя няколко въпроси, които ще озаглавя с един цитат от генерал Паскуал Анджело Санто е, който е един от вод, една от водещите фигури в борбата с тероризма и е, организираната престъпност. Той е намерил начини е, да е, прибират пари без всякакъв риск и поддържайки едновременно с класическата престъпна дейност. В момента основното им занимание е измамата с еврофондовете по-доходоносна и по-малко опасна. Очевидно на дневен ред са теми, с които за първи път се сблъскахме в Словакия. Е, опира до въпроса на, за собствеността на тези земи. Е, била е държавна собственост или знаем ли изобщо каква е собствеността? Второ, начина на провеждане на търговете. Очевидно са измамни защото появат ли се след кан... сред кандидатите имената на известните мафиотски фамилии, хората под страх за живота си е, от... се отеглят от търка. Никой не обича да го стрелят или въобще да го убиват. Е, и възниква въпроса защо не държавата затваря очи пред тези търгове. А при положение, че целият регион знае, видиш ли му името, ако ти е скъп живота, хич не кандидатствай. Така че възникват въпроси за собствеността, както казах, за неправомерно присвоено имущество без Европейския съюз да знае нещо по въпроса. И все пак възниква още един въпрос, пак на базата на политико че са постигнати определени печалби защото вложените средства са били минимални. И се питам как разходите ще са минимални, освен с робски труд, с бежанци, които а, нищо не получават при толкова нерегистрирани бежанци и възможност за измами колкото искате. Моят въпрос е изобщо наясно ли сме как е обработвана земята? Защото правилата са спазвани стриктно, трябва да кажа. И това ме интересува. Иначе как може да се постигне такава печалба на базата на премия на хектар? познавайки начините за изчисляване. За нормалния фермер тези пари са необходими, но мафията очевидно ги прибира. И се питам какво можем да направим, за да разнищим въпроса. Ето имахме такива случаи в Словакия, Италия, има явно някакви сериозни сценарии с участието на натиск. И подозирам, че това ще плъзне и към Чехия като следваща тема. И се питвам доколко можем да действаме заедно, какви мерки да предприемем, за да преборим тези нови явления. Те са класически, но не чак толкова класически, че да ги има от край време в земеделието. А иначе е мащабно явление. И на мен ми се струва, на базата на чутото, няма да спрат до тук. Чувам, че и в други региони вече има подобни данни. Това са моите въпроси за е, съгласна съм с идеята да посетим Сицилия или Калабрия, защото тези хора на, за пореден път е под ударите на подобни явления и ние искаме да покажем на тези хора, че ги подкрепяме. Ще обсъдим въпроса на ниво координатори, но за сега въпросите ви. И колегата Оливия Шастел беше поискал думата за въпроси и коментари. Благодаря, госпожо председател, за сърдечна благодарност на Камолов и комисията за предоставената информация. За... Разбираме, че все още е трудно да осъзнаем цял... мащаба на тази история. Благодаря на колежката ни Кеничи. Напълно споделям казаното от вас. Споделям и вашите размисли, госпожо председател защото ние трябва да видим, е, че съдейки по това, което чуваме от италианската прокуратура, тези практики са доста по-разпространени, отколкото знаем. Те са простички, но крайно действени и доходоносни. Въпросът е как така и италианците, италианските разследващи поставят пръст в раната на една практика, е, която при цялата при, е, е, при вътрешен контрол трябва да бъде отхвърлена при всички проверки по плащането на европейските субсидии все пак е възможно тези мафиотски практики да се изплъзнат при всички видове проверка. Аз съм доста смаян, че подобна организация в такъв мащаб може да успее да се промъкне през вратички. Мисля, че комисията трябва сериозно да си помисли как да постигне по-ефективна система. Това първо. Второ, и да си помислим как стоят нещата в европейски мащаб. Е, практики много лесни, много доходоносни, не крият особена опасност и не е трудно да си представим, че и други европейски страни ще ги възприемат. Така че искам кръстосен контрол за целия Европейски съюз, за да с... относно помощта, да, е, земеделската помощ на различни европейски държави. Защото очевидно нещата не спират до тук. Това е което исках да споделя председателката. Много благодаря. Е, исках да попитам, има ли нещо като черен списък при този вид търгове? защото е, тези родове, тези мафиотски кланове са познати. И на мен ми е странно кой им позволява изобщо да придобиват земя и да прибират европейски е, субсидии някак си темата за собствеността върху земята и нейното стопанисване очевидно трябва да застане на нашето внимание. Какво ще ни кажете по въпроса? Thank you, uh, благодаря. Е, е, извинявайте, но този път ще взема първа думата, защото доста въпроси се отнасят до нашата работа и възможности като комисия. Мисля, ще цитирам казаното от господин Бянки. Практиките се развиват е, имахме контролна система, която не работеше особено добро в миналото с тези а, штромани, сламени фермери и така нататък в Италия. Имаме подобрение в системата. С сателитните снимки вече се вижда какво се оработва. Тук имаме много малка грешка при тези директни плащания. И сега нека да разграничим допустима за субсидиране земя и придобиване на земята или достъп до земята. Може да е под аренда, може да е наета, не е речено, че е собствеността. Но Господин Шестел, съжалявам, но трябва да кажа, че нашите системи за контрол работят добре. В смисъл, обработена ли е земята? А, като се говори, че няма риск за тях, все пак земята трябва да се обработва и стопанисва. Плащанията в Италия, мисля, около 327 евро на хектар преки плащания. Понякога се плаща повече за овощни градини, но земята трябва да се обработва не може просто да бучнете няколко дървета и да си тръгнете. Е, да поставих въпроса за работата на черно и робите всъщност. Но по въпроса на допустимостта на по ОСП земята е обработвана. Значи тук отмятаме, но кой е обработва, как е обработва? Как се придобива земята? Това вече е по-труден въпрос за механизъм за контрол. Знам, че в Италия когато кандидатствате, трябва да докажете, че стопанисвате, арендувате или притежавате земята. Сателита показва, че Земята е поддържана, но няма как ОСП да провери робски труд ли се използва. Тук опираме до национално законодателство. Разбирам, разбирам съмненията ви, но това е разликата между нарушенията на закони и допустимостта на субсидиите. И разбира се, трябва да помислим какво ще правим сега, като виждаме все по-чести са такива случаи с земята и тя попада в нежелателни ръце. Но миналата година и друг път комисията е казала, трябва да видим как на националните как държавите уреждат националното законодателство. Това а, не е само въпрос за разплащателната агенция, но трябва да помислим по въпроса. Виждам, че и вие подхвърляте идеи, нови типове и нови начини за заобикаляне на правилата за придобиване на земя. И това, което исках всъщност да кажа е, че рискът, разбира се, присъства. Земята трябва да се обработва но въпросът, рискът е начина на придобиване и не мога да кажа как законодателно може да се уреди това, защото всеки път е, възниква въпроса, това не може да се направи, онова не може да се направи, винаги има други правила. Извинявайте, че съм малко е, така безпомощна по отношение на решенията. Въпросът заслужава размисъл, но по отношение на ОСП не знам как можем да решим въпроса. Комисията трябва да потърси други решения за МФР, за върховенство на закона и така нататък. Всичко това ви е добре известно. И това мога да кажа аз. И най-сетне искам само да кажа, че това е въпрос, който отново ни занимава. И искам да кажа на госпожа Чиничи сърдечна благодарност за информацията за случващото се в Италия добър пример за дееспособност на националните институции, които се опират на националното законодателство в действията си. Малко ми е като терапията успешна, пациента мъртъв. Честно казано, не ми харесва много това, което чуха не можем да кажем супер успешни сме, обаче мафията си прави каквото си иска. Извинявайте, малко с хумор подхождам, но няма, не е за смяха въпрос за робския труд. Аз мисля, че не е нужно някой да го е видял. Това трябва да е един от основните правни критерии в рамките на ОСП. Иначе плащаме на престъпници. Е, та просто нека комисията сериозно се позамисли извън това, кое, извън това, че има плодни дравчета, е, но едновременно с това има трупове. За мен тази връзка е много важна. Е, нали, не ви подозирам, просто проблема е на лице цъфтят портокали, но в съседство хора, хора умират, докато ги, е, е, работят в градините. Това е недопустимо е, и това също намеква политико. И второ, разбираме, че собствеността и лизинга върху земята играе важна роля – ще има ли промяна на критериите и инструментите за Сицилия и Калабрия? На кого се предоставят помощи? След като тези кланове са толкова известни, че хората дори не смеят да кандидатстват едновременно с тях, или нашите органи, или, или местните са неинформирани Губи ми се общата картина. Интересуваме как изобщо е възможно е, след като е, възниква това явление, което е толкова подробно описано. Все някой трябва да знае нещо. Не може всички да са безхаберни може да има и държавни служби или техни служители, които са в играта, защото подобна система не възниква от нищото. Познаваме положението и в Сицилия, и в Калабрия. Знаем, че не е лесно, но да се правят пред, предопределени търгове, и после е, дни наред и Гвардия де Финанса, и прокуратура, и полиция да работят. Е, трябва ни нещо повече. Олаф, ще ни кажете ли още нещо? Но предлагам да имаме и бъдещи обсъждания на въпросът с течение на времето, когато знаем повече да решим какви последствия да има това. Защото и придобиването и лизинга е, има сериозни проблеми. И второ, обработката. Ако се окаже, че системите в страната не работят и се стигне до робски труд, който носи огромни печалби. Иначе такива печалби просто са невъзможни в този отрасъл като гледам балансите на малки и средни фермери. Олаф, ще ни кажете ли нещо? Ще дадете ли едно рамо? Much, Chair, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за този извънредно интересен дебат. Искам да започна точно от мястото, където вие приключихте. Основният въпрос е как може това да се допуска и какво следва да направим? Както ви казах при първото си изложение, тези престъпници и тяхната престъпност също еволюират. Единственият реален начин, който според опита на Олаф позволява противопоставяне и противодействие, е познанието знанията, обмена на най-добри примери от практиката, на челен опит и на информация в цяла Европа. Защото държавните органи в отделните държави членки знаят какво става. Вие казвате, не става дума за някакви много осложнени измамни схеми. Ами, моята новина към вас е следната. Измамата рядко е нещо много сложно. Търсят се много пари при нулеви средства, т.е. при нулеви рискове. Това е стремежът. Ние като система, като Европейски съюз, даваме възможност на престъпниците да работят в едно напълно открито, безпрепятствено преодолимо пространство – докато ние, които работим в съдебните системи, в следствието, сме възпрени от границите. Нямаме единна информационна система, нямаме единни познания. Нашето знание е фрагментирано. И ако работим така разпокъсано, няма да успеем. Както бе споменато, стои въпросът с управлението, със собствеността върху земята. Това, както колегата от е, Европейската комисия заяви, е, не е нещо, е, което е проблем само по себе си. Или проблем на общата селскостопанска политика сама по себе си. Не е разбираемо това, че общите правила на тази обща селско-стопанска политика функционират по различен начин обаче в, държ... в различните държави членки. Тоест, нуждаем се от единство, за да не допускаме това не особено сложни схеми до такава степен да ограбват средствата. Госпожа Киничи, много правилно описа ситуацията, при която престъпни кланове упражняват контрол върху самата земя. В статията на Политико се съобщава и за случаи, в които вие сте собственик, не участвате в търга и някой ви звъни на вратата и ви казва, ние ще използваме вашата земя – какво прави собственикът? Казва, ами животът ми е мил. Аз съм израсъл в своята младост с това явление. Ужасни престъпления са били извършвани. Е, съди и прокурори, които са ги разследвали, са губили живота си. Реалният проблем е да се обединим системата за проверки и контрол да се задейства ефикасно. И за да се противодейства на тази престъпност, може би трябва да се получим от италианския модел създаването на тези суперсъдии, които обединяват цялата информация на национално ниво. Надявам се, че на европейско ниво това ще бъде постигнато чрез фигурата на европейския прокурор и така ще можем да се противопоставим по-ефикасно на проблема с евромафията, както вие казахте. И друга добра идея чух за черни списъци, но за да направите един черен списък, трябва да разполагате с информация. Когато в Олаф ние разследваме случаи, свързани с нисък обем на предоставените субсидии във всеки отделен случай, трудно е да разберете откъде да почерпите информация, как да се ориентирате. И тук пак опираме до първия проблем, който очертах. Познанията, обмена на информация. Ако отидете на място в Италия, за да проучите ситуацията лично, ще видите какви са ограниченията. От гледна точка на Олаф, мога да кажа, че ние много активно работим за и познанията, които се трупат на различни места, да бъдат обединени. Работим с съди, с разплащателни агенции, с службите на комисията и цялата информация, която получаваме, влиза на едно място. В един информационен масив тогава е по-лесно да излязат на яве връзките. За мен това е най-подходящият начин да бъдем в състояние да се борим с това явление. Благодаря. Е, Първо сърдечна благодарност, но това означава, че е обмена на информация между някои органи ще трябва да бъде обект на нашето внимание. Иначе възможностите за нашите разплащателни агенции да реагират не са кой знае колко големи. Те проверяват дали земята се обработва, дали има овощни дър... дравчета, дали има земеделие. Те могат да проверят дали човека е наистина фермер, но дали е член на мафията, разбира се, не могат да разберат. Та от тук възниква въпроса как да се обменя тази информация. Е, въпроса за е, робския труд наистина много ме занимава. Нямаме начин да го установим, а не за първи път се е, говори за това. Тя постоянно изкача беженските лагери в Италия, млади мъже, които дори да, да загинат, да умрат, никой не не знае, че са в Италия и никой не подозира живи ли са или не. Това е тема, по която е, трябва да бъде на нашето внимание. Е, колежката Винци искаше да зададе въпроси. Благодаря. Слава Богу, познавам мафията само от е, телевизията и мисля, че не, не съм аз човека да давам акъл. Но мисля, че подобни въпроси е, трябва да се организира от националното законодателство. Е, сезонните работници е тема и у нас. Достойно заплащане и така нататък. Това също може да да се използва. Понеже говорите за търговете, ние винаги искаме повече прозрачност докато тук повече прозрачност ще навреди населените, на фермерите, ако науч, се разбере, че са получили пари. Защото прозрачността може да доведе нежелателни посещения при фермерите. Ще дойде някой и ще каже, сега парите аз ще ги прибера. Трябва да мислим и в тази посока. Не мислите, че прозрачността е толкова прозрачност. Е, престъпниците се интересуват и се информират. Те казват, аха, 327 евро ще ми дадат. Ще взема <clears throat> роби, ще обера земята на съседите и ще изкарам максимална печалба. Доста просен модел, работещ и Просто мисля, че трябва да поговорим сериозни по тази тема. Много разумно е предложението ви за националното трудово законодателство но не можем да разчитаме само на някои основни изисквания. В края на краищата трябва да има изисквания по отношение на плащането, иначе до никъде няма да стигнем. При нас в Германия има такова изискване, например спазване на трудовото законодателство и това трябва да го докажеш и иначе можеш да береш ядове и да не получиш пари. Иначе наистина се оказва операцията успешна, медикаментите използвани, пациента мъртъв. Казано на прав текст, престъпниците прибират парите, защото при всичките опити за контрол не успяваме. Да, това ще е тема за по-нататъчни разговори. Благодаря много все пак това ще бъде наистина важно. Ще се върнем на темата, защото нас не ни интересуват 98% нормални, интересуват ни 2% престъпници. В този смисъл най-сърдечна благодарност към всички участници в тази част от в тази точка от заседанието ни. Микрофон за ораторката, моля, не чуваме председателката. Е, така, накрая искам да благодаря на господин Бянки. Изчерпахме дневния ред. И следващото ни заседание на 19 февру, февруари от 14.30 18.30 на 20 февруари на 5 март. Междувременно пътуваме до Чехия Два дни е, ще бъдем там. Тук ми подсказва, че днес след добед, заедно с Савко имаме обмен на мнение в 3 е 2. Е, Господин Адам ще бъде с нас и ще докладва по въпроса за политическите партии. Аз също разговарях с него, беше много интересно и по въпроса защо ни молят да третираме, да разглеждаме доклада като поверителен има очевидни основания за неговите притеснения. Така че ще ви докладвам след обед. Така че при, за сега довиждане до днес след обяд.